Госпожа председателят. Драги колеги, много ви моля да заемете бързо местата си, защото ще започнем незабавно с гласуването. Привлича вниманието ви върху факта, че имаме поименно гласуване веднага, така че заемете бързо местата си. И така, съгласно дневния ред по простената процедура, гласуваме по доклада господин Коста споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно сътрудничество в областта на регламентирането на безопасността на гражданското въздухоплаване. Поименно гласуване, моля гласувайте. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега, съгласно дневния ред по упростената процедура, доклада на госпожа Уолис, търговия с и, а, яйчен албумин и млечен албумин. Моля, гласувайте поименно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. По опросената процедура гласуване на доклада на госпожа Лалис Обща система за данъчно облагане относно данъчно облагане, сливане, разделяне, отделяне и така нататък. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Докладът на господин Ботополо с езиков режим, приложим към жалбите срещу решенията на Съда за публичната служба на Европейския съюз по именно гласуване. Моля, започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Белдер, търговски и економически отношения с Западните Балкани, по именно гласуване моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Доклада на госпожа МакГинес. Обща селско-стопанска политика и глобално осигуряване на прехраната по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се доклада на госпожа Грабовска «Перспективи за развитие на гражданския диалог в рамките на договора от Лисабон». Господин Бизле поиска думата. Благодаря ви гласуваме нормално, обаче е, за някои от нас машините не работят. Е, много моля техническите служби да решат проблема. Веднага ще ви изпратим техническо лице. Намерете